кога ще се върнат? Monsieur Trump. Monsieur Trump.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

Il Presidente. Председателят. colleghe e colleghi la seduta è ripresa. Уважаеми колеги, бих искал да започнем с парламентарната сесия. Протокола от